Председателят Госпожи и господа, уважаеми колеги, уважаеми колеги, обявявам пленарното заседание за открито. Оглашам вновение посещения, прерваного в дню 10. Обявявам заседанието за открито.